So, dear colleagues, Уважаеми колеги, моля заемете местата си. I welcome again in this second day. Добре дошли на втория ден от парламентарната седмица. Добре дошли на всички представители на националните парламенти в Европейския парламент, на всички експерти, които приеха нашата покана. Мисля, че не е необходимо а, да повтарям отново колко е важна тази възможност за междупарламентарно сътрудничество, колко е важен вашия принос и а, колко е важно да разберем как, а, каква е нашата работа и каква е вашата работа относно сутрешната ни сесия. Е, паралелно се провеждат три сесии. Ние сме в ЕКОН в първата сесия, като сутрешната сесия е разделена на две. Първата част е за документите Панама и Бахама Ликс където националните парламенти ще кажат резултатите от своята работа и втората сесия е за Банковия съюз, за съюза за капиталовите пазари и за единния пазар за финансовите услуги. Е, може би няма да има възможност всички да се изкажат, но ще се опитаме да дадем възможност на максимално много колеги да вземат думата. и се надяваме също максимален брой парламенти да се включат в дебатите. Даваме по две минути време за изказване на всеки парламент така че ще има около 20-25 изказвания е, на сесия. Е, информирам ви също, е, че картите за изказвания се намират в стаята, в залата. Първата част, документите за Панама са розови карти, розови. Това е раздадено от служителите. Извинявайте, трябва да го попълните и да го предадете на служителите, които минават да ги вземат. господин Ланген, кой ще се изкаже, който ръководи тем, нашата комисия за данъчни измами. Дами и господа, добро утро. Не благодаря много, че дойдохте на тази сесия. Ще продължа на немски. Добре сте дошли всички на това заседание, заедно с комисията ЕКОН. Ние провеждаме заседание с дискусия и изслушване на много експерти. Първият, когато ще чуем е професор Марк Пит от комисията, анкетната комисия по Панам, документите от Панама, професор Штиглиц. Радвам се, господин професор, че сте днес тук и че ще споделите с нас своите е, е, впечатления и е, становище. Имаме представители на различни е, междунар... е, комисии, анкетни комисии е, от Холандия, Ахмет Лауи, от е, е, председател на Белгийската е, комисия по панамските документи и е, заместник-председател на Австрийската Кия национален съвет. Мисля, че това е добра предпоставка за една е, хубава дискусия. Е, през 2014 парламентът формира две специални комисии, такси А1 и и е, това беше принцип тогава по повод LuxLinks и е, целта им беше да разгледат данъчното е, законодателство е, в е, държавите членки, е, така че да не се стига до изкривяване на конкуренцията, но да, се, е, да не се води и до специално третиране на е, големите международни е, предприятия тогава засегнатите бяха Люксембург, Ирландия, но и Нидерландия, страните, които бяха пряко засегнати. Комисията, Панамската комисия бе основана, създадена след е, като бяха разкрити документите от Мусак Фонсека. Огромен обем е, информация 2,5 и 8 е, гигабайта и трябваше да се види какво, освен законодателството, е дало възможност за изкоряване конкуренцията, но и всички други въпроси, свързани с изпиране пари, е, престъпност, е, корупция и укриване на данъци. Е, това беше зададения така начин на работа и подход. Ето защо много важно е сега в рамките на нашата работа да хвърлим светлина върху научната страна на нещата, което ще направи професор Марк Пит днес. От друга страна да изслушаме и засегнатите НПО-та, пък и е, консултанти, съветници, разследващи, е, банките и да помислим какви начини на действие имаме, какво можем да направим в международен план. Панама е синоним на, на едно световно движение в да се е, прехвърлят и укриват е, пари в е, офшорни е, пространства. Става дума за милиони евро, които са а, излезли, така да се каже, от, а, източени от а, денекоплаците и по този начин а, са накърнили техния интерес. През септември 2016 започнахме работа по този въпрос. В момента сме в средата на разследванията, които ще бъдат продължени с още една година. Според правото на разследване на Европейския парламент според е, Лисабонския договор, член 226, е, е, нямаме, за разлика от националните парламенти, възможности за налагане на санкции и гостите, които сме поканали, са готови да потвърдят това. За съжаление, наистина ние не можем да налагаме санкции и всъщност това е така, защото държавите членки е, се съпротивиха да, е, да надаването на повече правомощия и подобряване на е, положението на, на Европейския парламент, в смисъл повече правомощия да разследва и да налага санкции. В Великобритания, Малта и Люксембург са също страни, с които работим сериозно в това отношение. Предвиждаме допълнителни контакти. Редица в консултациите сега изслушахме редица професори и експерти. Мнозина се занимават с тази тема. Е, вече четвърто и е, път се преработва директивата е, по изпиране на пари. Имаме и отчитването, докладването за всяка отделна страна. Всичко това са изисквания, които наложиха тези специални комисии такс 1 и 2. Е, темата с е, фирмите Почтенска котия също е, за момента е замразена, макар че това е явление, което е характерно за цяла Европа. Е, имаме е, е, патентната котия, е, е, има е, вътрешни. Е, мога да спомена само Apple и Amazon, Apple в Ирландия и Amazon в Люксембург, по повод на които националните органи твърдят, че имат части от общия оборот, е, държавни, държавно участие в общия оборот на е, тези е, фирми. Оказва се само, че една част от техните приходи се облагат в доста, с доста ниска ставка и в двата случая това изкривяване на конкуренцията бе разследвано по повод и на Apple и на Amazon. Следват и други разкрития. Госпожа Весхар, комисарката по конкуренцията, реши да глоби Apple с 13 милиарда евро, които Apple трябва да върнат на Ирландия е, това е възможно, защото има пропуски в американското законодателство, според което печалбата, която идва от други е, региони на света и временно е, е депозирана в офшорка, подлежи на облагане, когато пристигне в САЩ. 3 милиарда евро обаче по този начин отлежават в някакви е, данъчни е, убежища и е, именно е, оборота на, на Apple от е, Европа, Русия, с, Северна Африка и други е, всъщност са е, защитени от облагане именно благодарение на това. Е, съвместната работа на органите и международните споразумения в случая не свършиха работа. Вие знаете обаче, че ние имаме компетенции за това, защото данъчното право е национално правомощие и наистина би трябвало на, в националните държави да се оказва повече натиск за събиране на данъци. Това е състоянието на нещата за момента. Е, сега ще е, чуете докладчиците от е, социал-демократите и Питър Ячек от либералите, от Дания, от и Чехия. Техните коментари ще следват след малко. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много. Председател Ланген, първото изказване професор Марк Пит. Моля, заповядайте. Дами и господа, много благодаря за тази покана. Както и мръсната вода търси най-низката точка, така и а, мръсните пари търсят а, пробойни в законодателството, за да се скрият. А, документите от Панама бяха известни и а, преди. Един възможен сценарий – е, е адвокати от корпорациите да организират прехвърляне на средства в банки с съмнителна репутация и след това да се сътрудничи, да си сътрудничат с, с, с законодателите. Вярвайте ми какво говоря, аз съм от Швейцария. След това Карибските острови, Лихтенштайн, Делауер в Невада. Всичко това са примери. Ако разгледате тези документи, както спомена председателя, ще откриете микс от данъчни измами, компании, които използват а, офшорни банки, за да прехвърлят средства, но също министри, председатели, министър-председатели и други политици – което, а, които укриват нещо, което а, не е спечелено законно. Разбира се, това е свързано също с наркотици, с организирана престъпност и дори а, детска, детска проституция. В, а, по мой опит, като член на комисията, и работейки по комисията за корупция в последните 25 години съм се сблъсквал с това хиляди пъти. Председателя спомена, че не става въпрос само за Панама. Панама е просто един пример. Но също и за а, Панама. А, ще спомена нещо за Панама. Панама полагат огромни усилия, поне казват, че правят така, но честно казано, в последната седмица изследванията в Фонсека трябва да бъдат а, спрат временно по нареждане на Върховния съд в Панама. И миналата седмица панамското правителство не беше склонно да преразгледа е, заповедта за ОДБЕХ, това е бразилска строителна компания, въпреки, че 59 милиона трябваше да плати тази компания за договори и ставаше въпрос всъщност за огромни суми за 7 милиарда, но въпреки това те не започнаха изследване. Връщам се към а, световното положение. Всъщност това е цялостен глобален проблем. А, а, и засяга се, така, засегнате така да кажем а, правния ни персонал. Трябва да бъдем смели, ако искам да се справим с а, този проблем. Вече поехме правилния път. Много пъти чухме а, за а, идентифициране на собствениците. А, това беше първото нещо, което се появи, когато говорихме за идентифициране на финансовите институции. Много добре е това от гледна точка на данъчното събиране също, обмяна на информация, защото трябва да се знае на кого е дадена банкова сметка. А, и а, също прилагане на някои законодателни инициативи. Това обаче, което липсва в уравнението, е сериозно прилагане а, от страна на законодателите. Ще ви кажа какво имам предвид. В Швейцария, в моята страна, класическата схема е адвокати, особено в Женева, купуват от Мосак Фонсека и от субсидиарни компании в Женева. Разбира се, не става въпрос само за, за адвокати, а също данъчни съветници и други професии. Те извършват дейност, която е отвън техните правни правомощия и и се превръщат в финансови оператори. Разбира се, това е много щукотлива тема, когато говорим за директивата за изпиране на пари. Кога един адвокат се превръща в финансов оператор? Тоест, това е доста чувствителен въпрос. И това ни отвежда към въпроса какво трябва да направим. Първото ми предложение към вас е да разгледате, а, да преразгледате на кого давате предимство, а, професионално предимство. Моят съвет е също да се разгледат адвокатите, които работят в Фонсека а, и защото финансовите съветници, например, извинявайте, строителните съветници, те не са адвокатите и те не би трябвало да получават тази а, привилегия. Това е първия ми а, съвет. Ако погледнете доклада, който списах с а, Штиглиц, а, доклада се намира отвън и можете да го а, погледнете. А, ние предлагаме една още по-смела стъпка. И бихме искали в глобален, глобален размер да има един сериозен списък на компании. Когато казвам сериозен, то тогава вътре да са истински а, а, а, хора и участници, а не градинар или чистачка, която да е регистрирана в тази компания. Е, просто в този регистр да се бъдат включени реални хора, които са собственици на компаниите. А, да, ще кажете, това е голяма стъпка, сложно е и а, отвежда до някои технически въпроси, като например от какъв прак насетне да се регистрират хората. Да, това е вярно. Ще трябва да се задълбочим, но само а, ако приложим такъв вид а, е, е, законодателство, тогава е, ще можем да разрешим проблема. Също трябва да идентифицираме мъртвите души в тези списъци. цялото общество, медиите, всички трябва да се мобилизират, за да провери, проверят в тези списъци дали съществуват а, а, а, тези хора, които са отбелязани. И ще бъде доста неприятно, когато се открие, че в списците има хора, които не съществуват. Това е моето второто предложение. Знам, че е много а, а, смело, много а, така силно, но а, предлагам да направите това, защото а, в момента, когато се а, а, стигна до дъното, до най-тъмното дъно на офшорните а, а, а, на офшорните компании, то тогава би трябвало да приемете моя съвет. Благодаря ви много. Благодаря. Господин професор Пит. Да, интересно въведение. Благодаря за тези конкретни предложения ще вземем предвид вашите а, а, а, съвети, когато работим. Да, действително това са ключови въпроси. Следващия оратор е Ерд Грот, който е председател на комисия в Холандския парламент за таксовите структури. Напомня ви, че трябва да попълните розовите формуляри. Благодаря, господин председател от а, името на Холандския парламент и на Комитета за, а, за данъчните структури искам да ви благодаря, че ме поканихте, както и че поканихте моя колега Меркис от Социалистическата а, коми, а, партия в парламента. Да, а, данъчните, а, извинявайте, а, документите от Панама действително ни изненадаха колко сериозен е този, е този проблем. Това беше разгледано в Холандския парламент през май миналата година. Финансовата комисия на парламента сформира една работна група, като идеята Беята, идеята беше да се разследват данъчните структури и, и съответно да се използват други а, данъчни инструменти. Свикахме 12 а, експерти от различни сектори, а, данъчни съветници, учени, а, а, а, членове на, е, данъч, е, на Холандския парламент и проведохме е, анкета, като създадохме един инструмент, който се казва Мини. И а, трябва да ви кажа, че анкетата не изисква а, голяма предварителна подготовка. Чрез а, този инструмент а, хората трябва да отговорят на въпроси и са задължени да отговорят на въпроси през октомври миналата година е, предложението беше прието с мнозинство в нашия парламент. Петима членове на парламента участваха в комисията, като комисията се фокусира върху а, а, е, ролята на компаниите, които са само с почтенска котия. И а, всъщност а, искахме да видим как а, данъчните схеми функционират на практика. А, Нидерландия е една от, един от центровете на капиталови потоци и много от компаниите са така наречените, са регистрирани компании само с почтенска котия. И много от тази дейност се осъществява в Нидерландия и много често тя може да бъде съвсем законна. Въпросът е дали а, тези а, също дейности са желателни и приемливи от, от финансовите оператори. А, Анкетната комисия се надява да даде отговор на въпроси. Ние ще проведем анкети в през пролета на тази година след изборите в Холандия. Тези анкети ще бъдат а, публикувани и а, искам да завърша изказването си, а, е, като а, изразя своята надежда, че данъчните структури ще бъдат сериозно разгледани а, и действително институциите вече свършиха доста работа, но отговорността е за всички нас, а, националните парламенти и холандския парламент в частност да работят за това. Благодаря много. Speaker, Mr. Ahmed Ahmed Laouei, chair of the Belgian Special Committee on the Panama Papers. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Merci d'abord pour l'invitation. C'est un plaisir de participer à vos travaux. Думата има Ахмет Ахмет Лауей, председател на специалната комисия на Белгийския парламент за панамските досиета. Както знаете, Белгия създаде специална комисия за панамските досиета и по-специално фискалните обежища. Защо в Белгийският парламент има консенсус за тази комисия всеки път, когато избухне скандал от типа на SwissLeaks, PanamaLeaks, оказва, че има голям брой физически и юридически лица от бългийски происход. Специалната комисия, предмет на сериозен консенсус – тя обаче не е създадена за да извършва парламентарна анкета. Това не е анкетна комисия. Правомощията са по-ограничени по определена причина, заедно с специалната комисия, досиетата са представени на фискалната администрация и органите на правосъдието. Има опасност от намеса. Ето защо имаме специална комисия, не анкетна комисия. Няколко данни за Белгия сред 700 случаи, разкрити в панамските досиета, специализираните данъчни органи са открили 239 досиета. Заедно с това има открити досиета и преписки с участието на орган, който отговаря за финансовите и економически престъпления. Проведахме множество изслушвания с съдебните и полицейски органи, с Централната банка, но и банките, големите четири, така да се каже, без да забравяме разследващите съдя, следователите. Няколко конкретни въпроса. От нашата работа се оказва, че има проблем с координация между различните държавни служби, които се борят срещу фискалните престъпления. Полицията, данъчните служби, финансови регулатор, Националната банка – има, има липса на достатъчен обмен на информация. Да, имат на е, работи се координирано, но информацията не се обменя достатъчно, в достатъчна степен. По-нататък нямаме е, уеднаквен списък с е, финансовите обежда на европейско ниво, даже и на европейско ниво. Е, списъкът се променя в зависимост от типа престъпления. Но има нужда от един списък, за да можем да се борим с това вредно явление. Изслушахме европейският комисар Пьер Московиси във връзка с нашата работа, който пое ангажимент да се разработи такъв списък. Също така финансовият регулатор, Националната банка, чиято мисия е да установява механизмите, позволяващи финансови престъпления. До сега няма конкретни резултати. Има нужда да се посили ролята на Националната банка и аз мисля, че има консенсус по този въпрос. Аз пледирам за агенция за борба срещу финансовите обежища, измамниците. Измамниците не познават граници и националните модели не дават достатъчно резултати. Ще приключа с още един проблем. Днес мисля, че имаме нужда от укрепване на нормативната а, а, рамка а, за действия срещу онези, които а, подпомагат а, измамниците като адвокати, банки и така нататък. Сега думата има Кайян Крамер, заместник председател на Комисията по финанси на Австрийския парламент. Благодаря. В Австрия има една банка, която се споменава в панамските досиета. Малка банка в провинция на границата с Лихтенштайн и Швейцария. Тази банка има особени връзки с Лихтенштайн и фундациите в тази страна. В парламента имаше специална комисия, която да анализира този въпрос. Докладът ще бъде публикуван още тази седмица. Основният резултат е, че съветът на банката подаде оставка, бизнес моделът беше променен, сега основната промяна е вече да няма връзка с, с е, фирми фантоми. От е, дискусията, дискусиите с тези, с парламента, аз мятам, че трябва да изградим три политически стълба. Първо прозрачност. Е, има много важни въпроси, като публични регистри, фундации, тръстове и е, собствениците те, тря... до тях трябва да има публичен достъп. Като в Германия, например, където е, има специални разпоредби за фирми, за фундации и тръстове. Е, освен прозрачността, не трябва да допускаме фирми фантоми, фирми, почтенски кутии, единствената им цел е да препятстват прозрачността. Вторият стълб е сътрудничеството между правителствата. Ние трябва да обменим информация за фирмите, за данъчните постановления. Много от нещата, с които разполагаме като европейска директива, трябва да се допълнят с въпроси като защита на подаващите сигнали, на журналистите. В условията на свобода на словото те трябва да бъдат защитавани, но също така и подаващите сигнали на местно ниво. Да, разбира се, има такова нещо като фирмена тайна а, но, тази, но тази фирмена тайна не може да предполага данъчна измама. Ето защо, ако някой разкрие тази информация а, за определена фирма, той трябва да получи защита от правителствата и държавите, а не да бъде изправен пред съд. Третия стълб е справедливо данъчно облагане особено за многонационалните предприятия и тук се включва не само докладване по страни, Смятам обаче, че трябва да се хармонизира и данъчната система. Фирмите работят на международно ниво, следователно имаме нужда от международна регламентация, международни данъци, CCTP, е, но с минимално облагане или с данъчни коридори, за да не се е, насърчава допълнително намаляване на данъчните ставки. Цената в крайна сметка се поема е, от онези, които живеят в дадена страна. Трябва да видим също така и какво да предприемем за помагачите на националните предприятия и самите богаташи, които се опитват да не си платят а, справедливия дял. Говоря за банки, финансови консултанти. Мисля, че имаме нужда от финансови правила, които да са публично право а, а те да, вместо те да се разработват от частни фундации, ние имаме нужда от счетоводни правила, които да са основа за данъчното облагане. И в крайна сметка аз трябва да кажа, че някои части от света ще се спазят с трите стълба, други не, който не спазва, а, трябва да бъде изолиран. Онези, които изпращат пари в почтенски коти, граничният данък трябва да е висок между 35 и 40% просто за да не се изпират пари и да не се прехвърлят а, между данъчни блата, така да се каже. А, това може би звучи твърде радикално, а, но аз мятам, че е справедливо. Или, или си коректен и плащаш, а, или а, плащаш а, санкции. Благодаря ви много. Бернар има думата. Благодаря. Благодаря. Сега имаме възможност е, заедно с е, четиримата оратори, по-специално с професор Марк Пит, да проведем една дискусия. Е, те предложиха едно проучване заедно с професор Штиглиц по економиката в сянка. Имаме 13 заявки за изказвания. Първоначално е, предвиждахме е, да, да има трима е, изказвания от Националната парламент едно от Европейския парламент при, 14, брой, при бройка 14 ще имаме 8 от националните и 6 от Европейския парламент. Е, ще бъда гъвка във воденето на тази дискусия, но тъй като имаме много а, а, заявки, а, пред, бих помолил за две минути, а, е, да се вместите в две минути на изказване и да маркирате точно въпросите си. Ще започнем с е, малтийския депутат Джейсън Абсопади. Заповядайте. Малтийското председателство е, е повод за горто за моята страна. И сега наистина е, би трябвало да направим всичко възможно, за да е успешно нашето е, председателство. Е, наистина, историята с е, тези данъчни обежища е много е, притеснителна. Панамските документи наистина хвърлят тежка сянка върху нашето председателство. Ние сме единствената от държава, обаче в Европейския съюз, която е изобличила свой финансов министър как стана това разкритие? Всъщност, е, оказа се, че е, министър е заявил по време на своят е, мандат повече средства и ресурси, отколкото са му били необходими за работата. Ясно е, че това е било начин да се заобиколи европейското законодателство. Факта, че тази е, администрация продължава да бъде е, обект на безпредседентни е, така улични вълнения в, и протести в Малта, ни накара да се заемем сериозно с нещата. В Малта единствения въпрос, проблем, който се обсъжда в Националния парламент, всъщност е това, че правителството се отказа да, да възложи разследване на този случай. Обсъждахме многократно в парламента. Ние обаче продължаваме да настояваме да има последващи действия и ще съдействаме на всички, които работят за това. Отказа на администрацията да предприеме каквото и да било е, въпреки че е, нашия комисар бе е, сменен преди три години, наистина е много така неприятен явление. И е, жалко е, че администрацията допуска такива явления и им позволява да се развият. Благодаря много. На 19 и 20 февруари ще водим е, разговори с управляващата, с правителството, с опозицията, с е, неправителствени и журналисти на Малта. Програмата ще се оточи допълнително и финансовия министр на, на Малта, който сега ръководи Екофин, също ще присъства. Втория на моя... Така че по този въпрос се работи. А сега Мишел Андре от Френския сенат има думата. Заповядайте. Господин председател, е, приветствам всички тук. За мен е удоволствие да участвам в тази дискусия. Всъщност борбата с, е, финансовата измама и избягването на данъци в международен план от години е, занимава нашата финансова комисия в Сената. След панамските е, документи ние особено активно заработихме по въпроса, проведахме различни прослушвания е, с е, големи крупни банки в е, Франция. Целта беше да видим е, как се допусна такава измама, въпреки всички инструменти, с които от 2009 е, разполагат държавата. Е, е, всъщност всичко това показва, че ние би трябвало, е, въпреки подписването на фискално споразумение и правилата на ОИСР, нищо не помага в такива случаи и благодарение на данъчното разпоредби, които бяха поставени, които бяха въведени от френската администрация, се внесе известен ред 14, 47 милиарда евро бяха отклонени, но от тях 3 милиарда в резултат на новото бяха всъщност възстановени всеки случай няма е, съгласие е, между регулаторите е, за обмен на информация и е, абсолютно необходимо е да има европейски регулатор е, и също така би трябвало на европейско равнище да има е, списа, регистър на данъчните обежища. Това попада в портфела на комисаря Московиси. По Разбира се, необходимо е и повече прозрачност по панамските документи. Всичко трябва да се качва на интернет. Националните парламенти би трябвало да бъдат особено бдителни и колкото до Френския сенат 2011 година бе отхвърлено едно такова съгласие между, за, фискално сътрудничество, за данъчно сътрудничество между Панама и Франция. Благодаря сега Йохим Пост от е, германския е, Бундестаг. Скъпи колеги, ние се намираме на централно място в Европа. Е, ние сме в центъра на борбата срещу избягване на, на неплачене на данъци, но не успяваме да направим нищо е, защото Европа е разделена по този въпрос. Е, имаме, ние всъщност използваме хаосни патрони, е, Тереза Мей или Дайсенблум или социал-демократите или така както се наричат те, те всъщност е, е, защитават, те закрилят е, измамниците. И докато продължава тази ситуация, скъпи колеги в Европа, държавите, които се изказаха тук от Лукс, Малта, Кипър, нищо няма да се промери, промени. Популистите в Европа ще продължат да действат и нищо няма да бъде наред трябва да се поеме лична отговорност и ние като членове на нашата партия сме смятаме, че е, такава отговорност трябва да, поеме, е, да поемат всички. Е, как, трябва да се види какво липсва в националното загателство, което позволява създаването, основаването на е, такива ефективни фирми, на фирма Почтенска котия. И е, трето, е, в Малта, но в е, Люксембург, в Лондон, е, държавите основателки всъщност е, е, все още се отхвърля възможността за списък на, е, на такива фирми, такъв черен списък. Ако не се стигне до съгласие по този въпрос, мога да дам и допълнителни примери. Борбата ни срещу изпирането на пари или данъчно укриване на данъци няма да доведе до нищо е, защото а, е, ние а, е, би трябвало. А, всичко това е в името на интереса на данакоплатците в Европа. Милиони се укриват по този начин. Трябва да сложим край на това, скъпи колеги. Благодаря, господин Пост делегираните е, актовете по делегация, е, акта по делегация, пред който, си, е, който предлага комисията, бе прият с квалифицирано множество миналия път, а именно за черен списък, за... а не бе отхвърлен, извинете, с мнозинство списъка за, на, на данъчни обежища. Сега е ред на член на Европейския парламент. Първия, който по, е, заяви изказване е Питер Симон е, от е, е не, германския е, парламент. Аз се присъединявам към това, което каза преждеговорившия е, моя колега от Бундестага ние в Европа а, е, сме изправени не само пред а, проблема с нашите данъчни, с неплащащите данъци, но и с администрации на други държави, Банама и другаде защото средства, които напускат Европейския съюз, напускат необложени. нашият проблем е, че има държ, държави, които си затварят очите и са превърнали в държавен модел кражбата на данъци, на, на средства от други държави членки. Това, което правят в Малта, тук говорим за структура за държави, не говорим за малки или големи държави. Е, говорим за това, че Европа ще се разпадне, ако не е, постигнем солидарност в това отношение. И тук е, няма, това няма нищо общо с, данъч, с данъчната конкуренция. Е, просто който плаща е, е, големите фирми плащат по-малко от 1% данъци, а всички други си плащат данъците. Ако така продължават нещата, това няма да стигне. Няма да стигнем до никъде. Ако искаме да остане една Европа, ако искаме да работим е, е, заедно, би трябвало да оказваме натиск и е, да работим заедно тук от Брюксел е, обмена на информация е изключително важен. Той трябва да е, се извършва и с Европейската комисия. Защото ако е, държавите членки, ако отказват да дадат информация, би трябвало да се предприеме нещо в Европейската комисия би трябвало да, е, да поддържа тези потоци на информация. Ако стане това, може би ще сме си свършили, написали домашното в Европа. А след това можем да се обърнем и е, към държавите извън Европа. Благодаря за вашата страстна е, пледуария. А сега, преди да продължа по списъка, бих искал да попитам Е, нашите е, участници в панела, дали някакъв коментар по изказванията на тримата депутати. Е, съвсем накратко съм впечатлен от това, че не просто се сочат с пръст другите. Всъщност нещата са при нас. Ние използваме тези места – позволяваме им да съществуват. Европейския съюз като че ли не успява. Има различия, но заедно с това има и сериозно сближаване. Ако се върнем на въпроса за идентификация на собствениците ползватели и в финансовите институции, и в регистрите на предприятията е постигнат напредък. Аз не бих забранил такива структури, защото това, което е необходимо е прозрачността. Можем да обсъждаме този въпрос, но когато веднъж бъде постигната прозрачност, тези места вече не са толкова привлекателни. Това е достатъчен възпиращ елемент. Благодаря, господин Рол. Аз мисля, че Холандия носи отговорност за избягването на данци, Както каза Дейзабум, Холандия е част от проблема и тя в бъдеще трябва да стане част от решението. Аз мисля, че поведението на Холандия се промени значително. Предприемат се все повече мерки срещу избягването на данъци в сравнение с предишни години. Последното предложение, което е представено на вниманието ни, са мерки срещу структурите за агресивно избяг... агресивни структури за избягване на данъци. Също така има разпоредби отнасящи се до данъчни консултанти. Предстои обаче все още много работа. Някой друг искри да вземе думата или ще изчакат? Само искам да кажа, че напълно споделям казаното първо за необходимостта Европейския съюз да си свърши работата преди да започне да получава отделните държави членки да се бори срещу укриването на данъци. Второ, не го казахме, но LuxLeaks това не е точно фискална измама, но това са механизми, които лишават държавите от данъчни приходи. Понякога разпоредбите за данъчното облагане са твърде големи. Може би има нужда от фиска данъчна хармонизация и по-конкретно на многонационалните предприятия многонационалните предприятия. Данъчната конкуренция има катастрофален ефект за в публичните финанси. Всяка държава би трябвало да може да намери своята фискал, все своя фискален суверенитет. Две изречения най-напред черните спесъци са хубаво нещо. Те помогнаха на Австрия бяхме заплашени да бъдем сложни на сивия списък заради банковата тайна. Сега станахме по-цивилизована страна и участваме в автоматичния обмен на информация. Така че тези списъци са хубаво нещо. Благодаря. Следващия на списъка е Михаил Диаго. Михаил Диаго Мигуел Диаго от Националното събрание на Португалия. Yeah, please. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu uh, gostava de partilhar também. Um, eu sou Miguel Tiago, do Partido Comunista Português. Eh. Здравейте, аз съм Емануел Тиаго от Социалистическата партия, Португалски парламент член съм на анкетната комисия за финансовите системи. Всъщност съществуват три такива комисии в португалския парламент. Но какво е общото тук? данъчните обежища, офшорните обежища са страни с данъчни режими, които а, а, а, не са достатъчно а, строги и позволяват изпиране на пари. И разбира се, тези, които губят, а, а, в крайна сметка, са страми, самите страни. Някои хора казват, че Е, че това е част от а, е, а, е, капитализма и от функционирането на системата. Няма да навлизам в това какви са възможностите и за това, дали, в, за това дали офшорките са част от капитализма идентифициране на собствените ползватели е, може би, една първа стъпка, към която трябва да започнем. разбира се, трябва да се декларират ясно собствениците в, в да бъдат списъци. Чухме няколко предложения, черни списъци. Е, е, всеки, всяка страна има собствени а, а, а, виждания, но аз мисля, че предложенията не са толкова сложни за изпълнение, просто не съществува политическа воля за прилагането им. Е, тези компании са не там, където се намират, а там, където са създадени. Те там трябва да бъдат преследвани. Всяка страна може да направи а, това и да свърши своята работа. И трябва да спрем с извършването на одити от частни а, а, компании, защото всъщност така е се получавал магиосен кръг. Благодаря. Следващия оратор в моя списък Моя списък е депутат от гръцкия парламент Атанасио. Благодаря, господин председател. Подготвих едно кратко изказване върху документите от Панама. но всъщност няма кой знае какво да добавя. Уважаемият професор Пит ме убеди, че, че действително ние правим грешка. и то грешка, която е несъзнателна. Ние се използваме а, е, една истина, за да крием друга истина. А, използваме дум, а, думите мръсни пари. Ако вместо документите Панама говорихме за мръсни пари, щяхме, споменахме вече Амазон и Apple, американски компании едно действително трябва да направим нещо за документите от Панама. Ако заглавието обаче на днешната дискусия беше мръсни пари, е, щяхме да говорим тогава, например, за, е, за е, Deutsche Bank, която е под разследване, Bloomberg миналата седмица а, писа за това. И а, така, че не може просто да говорим с документите от Панама, а трябва да споменем какво се случи миналата седмица в Милано а, в, за доклада на а, бизнес Плумпърк. 10 милиарда долара бяха а, а, а, разследвани от Deutsche Bank, когато най-голямата европейска банка а, а, е, не може е, да установи е, по какви сметки се използват 10 милиарда долара, то тогава аз не мога да си замълча. Ако нашата а, отправна точка днеска беше мръсни пари, то тогава трябваше да споменем. Олдсваген, представител на тази компания, беше арестуван в Штатите Нема сме изостанали спрямо американците, когато говорим за вземане на решения и за действия. Не трябва ли и в Европейския съюз да се случват тези неща, не само в Съединените щати? Да, може би досаждам, но може би още 30 секунди, ако ми дадете. Е, аз съм председател на немско-германската приятелска комисия, а, но трябва да кажа следното. Господин Пит, вие сте се срещали с Джозеф Штиглиц, говорихте за сенчестата економика. Надявам се, че сте обсъждали а, а, държавния дълг а, на а, Европейския съюз. Срещнах се с Стиглиц и Пол Кругман. А, господин Домбровски отхвърли това, което казах, но все пак ви благодаря. Благодаря много. Благодаря. А, сега общо взето се спазва е, регламента за времето. Е, на 9 февруари ще е следващото заседание по документа от Панама. Е, Банковия съюз и други банки са поканени на изслушването. Deutsche Bank няма да присъства, но други германски банки ще присъстват сега Мат Вандервен от Нидерландския сенат има думата. Благодаря, господин председател. С голям интерес слушах изказванията на експертите. Искам да ги поздравя за това, което казаха. Без съмнение, обаче ми липсват някои най- последни развития. На 11 септември 2016 беше прият един регламент за документите Панама. От името на комисията беше изготвен доклад, изготвих доклад и моите предложения бяха включени. Съвета на Европа ще изготви регламент, който да приложи пряко данъчно облагане на компаниите, т.е. като се проверяват а, и, а, физическите лица, които са ги а, основали. Каква е, какво е мнението на експертите по това предложение и а, как те приемат тази следваща стъпка за борба с данъчните измами? Благодаря. Благодаря много. Следващия оратор – е от Европейския парламент Луи Мишел от Белгия. Oui, Благодаря най-напред. Искам да благодаря на изказалите се. Сега е, искам да върна въпроса в по-конкретна плоскост. Мисля, че възмущението трябва да бъде насочено към отсъствието на политическа воля във всички страни. В крайна сметка става думата за политически, политическа воля. Въпросът ми е каква информация сте получили за критериите за а, сериозен анализ на посредниците? Има ли национален орган, който да контролира ефективността му, контролира ли той на всички етапи. Второ, какво мислите за създаването Европейско звено за финансово разузнаване, което би трябвало да даде възможност да се контролират финансовите потоци какво мислите за начина по който функционират договор, законът ФАТКА в САЩ? който изисква да бъде предоставена информация а, за финансовите активи на американски граждани в чужбина. И други изказали се говориха за използването, често използване на швейцарски адвокати. Можете ли да ми кажете по-конкретно защо се използва толкова голяма степен тези швейцарски адвокати? И накрая искам да поставя следния въпрос. Бихте ли ми, предост... Бихте ли ми дали дефиниция? Въпросът вече беше един път повдигнат. Но какво, означ... какво е точно финанс данъчна а, оптимизация? Това е избягване данъци или, или измама? Много често границите между оптимизацията, измамите и избягването е крайно замъглена. Може би това, че правиш не, да, да, да представиш незаконна дейност за легална е според мен скандал. Бяха поставени два конкретни въпроса към конкретни оратори, така че професор Пит, може би ще започнете вие. Имаше един много конкретен въпрос. Става въпрос за тези адвокати в Женева, как така има такава концентрация на тези адвокати в Женева. Панамските документи са при, а, а, са модел, защото те представят една част, но всъщност съществуват а, много други такива случаи по света. Просто панамските документи показват модус операнди на а, а, а, е, е, от една страна на финансовите а, структури, от друга страна на адвокатите, които стават финансови оператори. И много е тънка линията, разделителната линия между това трябва, може би, да се заделят малко пари от една страна, но ако започнете да създавате структури в офшорни компании, да се отварят банкови сметки, тогава бих казал, че това това вече са операции, финансови операции. Според законода... Е, швейцарското законодателство в момента обаче това не влиза в тази а, е, категория. Беше отказано да се промени каквото и да било от страна на швейцарския парламент и за това е всъщност този въпрос 13. А, е, аз искам да ви насърча да разгледате как е във вашата страна, дали това са две различни неща или не, дали има ясна, ясни насоки за това, дали това са различни дейности. Първо, съгласен съм с гръцкия колега, че темата е доста обширна и не става въпрос само за изпиране на пари, а и за други, много други неща. Последния коментар. Няколко пъти споменахте за черните списъци, включване в черните списъци. Вие сами разбирате, че ние всички сме част от проблема и да се състави а, черен списък е трудно, когато ти си отвътре. Така че предлагам следното а, нещо. Когато бях в OECD а, преди 25 години, се съгласихме на общ знаменател. Въпросът е тук е тук, дали след това топката се прехвърля при държавите, чли, или съществува един наднационален финансов отдел, който се занимава с това. Това обаче, което вие знаете и в вашите парламенти, е, че се прави а, контрол а, на на а, националното законодателство и дали то отговаря на международните стандарти. А, това е въпрос, по който всички сме съгласни, че трябва да се контролира прилагането и да видим, ето има страни или територии, които не сътрудничат. А, тогава в този случай можете да ги сложите в черния списък. Мисля, че така трябва да функционира. Много ви благодаря. Кой е пръв? Съвсем а, накратко. Две неща. Първо, а, територии, страни, които са по, а, почти а, данъчни, обежещи, а, данъчни обежища, Холандския парламент се съгласи, че това трябва да бъде разгледано на европейско ниво. И искаме да видим после в Холандия как може да се справим с това, но в момента не получихме подкрепа за нашето предложение. И за ФАТКА какво може да направи Холандия по тази тема. Нидерландия смята, че ако щатите имат фатка, то тогава ние може да имаме нещо подобно страна по страна, просто да се правят доклади или да има санкции, когато не се спазват ам, а, регулациите. никоя а, многонационална компания няма да може тогава да функционира в Европа, затова трябва да се занимавам с всички тези въпроси. За какво? Да отговоря на въпроса, поставен от моя уважаем колега Луи Мишел. Ние е, е, сме разпитали така най-сериозната БНП Париба банк, Бел, Белгийска банка, както и някои е, други е, банки, които е, управляват е, е, имущество. Е, е, задавахме въпроси, какъв е техния наличен капитал, какво, какво притежават е, и така нататък. Е, Всъщност това е една вътрешна процедура. Създадахме такава една база данни, която е достъпна за всички комисари но в крайна сметка не, е, не, те не обърнаха особено внимание. Във всички случаи е, не трябва да се да връщаме и използваме стари процедури. Е, сега става дума. Има два е, елемента. Една сива е, зона и второ, е, какви са инструменти, които ще ползваме дали да имаме един или два финансови регулатора. Установихме, че има съответната правна рамка, но тя никога не е прилагана. Мисля, че те си е, дават сметка за това и смятат, че тази финансова, че тази нормативна база трябва да бъде е, подобрена и което е по-важно да се използва, е, което ще даде възможност да се подобри контрол върху финансовия сектор, е, като тук се включва и съответния регистр на е, данъчни обежища и измамници. Благодаря. Е, не само, че е, е, не, не сте задължени да отговорите, но бихте могъл е, да, Европа е, би трябвало да си сътрудничи и да работим заедно, а не е, някой от нас да се опитва непрекъснато да печели облаги за сметка на другите. Не трябва да има конкуренция между нас това отношение, защото независимо от това дали сме големи или малки, защото ако продължаваме така, всички ще бъдем малки. Благодаря за този апел. Сега още три национални заявки имаме от Арнолд Меркис от Нидерландия първо, от Камерата на представителите. Имате думата. Благодаря, господия председател. Благодаря също за доброто произношение. Аз също работя в анкетната комисия с Ед Холц Ед Грот, извинявайте, е, чух а, а, известна критика към Нидерландия и мисля, че има причини за това. Но трябва да ви припомня, че в нашия парламент а, ние също критикуваме правилата. Например, а, нашето правителство се опита да отложи гласуването на решението за хибридните разминавания при данъчни измами. Нашето правителство се опита да отложи това до 2004, но тогава правителството реагира и каза, не, не искаме да отлагаме. Така че, за ваша информация, Холандския парламент не иска да отлага нищо е, и трябва да се учи учим едни от други, е, защото ние сме много е, е, бихме били благодарни, ако просто към нашия, нашия парламент се отправят правилните въпроси и изисквания. Мисля, че две дискусии се провеждат а, паралелно. Едното е за данъчното укриване и също за данъчните измами. Аз искам да спомена нещо за черния списък. А, е, да, трябва да съществува ясна дефиниция за черен списък. Ако, например, Европейската комисия каже, че да, една страна, която няма данъци или данъците са много ниски, не, данъчно убежище, тогава съществува. Проб... имаме проблем. Трябва да има някакъв минимум. Не знам дали сте съгласни с това. Не може да има данъчни отстъпки също или преференциални режими за дадени сектори така че първо трябва да се концентрираме върху дефиницията на черен списък, защото в противен случай ще се случи както и преди с OECD. Те имаха нещо като черен списък, но в този списък имаше, а, нямаше никакви страни, нямаше нито една страна. Много благодаря. Остават ни около още 9 изказвания. Имаме 25 минути време. и след това експертите ще кажат някои заключителни думи. Сега представителя на Латвийския парламент е, има думата. Скъпи колеги, Латвия подкрепя е, инициативите на Европейския съюз относно избягване на, и неплащане на данъци, е, също така е, борбата с изпиране на пари, защото ние също е, страдаме от тези офшорки. 800 офшорни компании има у нас и това за една дребна економика е сериозна цифра. Би трябвало да има да се направи нещо относно разпределението на данъците. Това е особено важно за предприемачите, защото те са тези, които създават добавена стойност. И за да това разпределение, ние работим по въпроса, както в законодателната власт, така и в изпълнителната. Това се отнася до бизнес средата, но Наскоро се присъединихме към ОИСР и е, в тези, тези организация нейните насоки са е, задължителни. Надявам се много, че те ще ни помогнат да е, постигнем успех борбата с изпиране на пари. Една от основните, един от основните принципи в това отношение е, че данъците трябва да се удържат там, където се реализира печалбата. И за това бих искал да задам следния въпрос на участниците в панела. Доколко сме успели е, с автоматизирания обмен на данни относно е, е, документите свързани с данъците и данъчни декларации, данъчни правила. Трябва да има обмен на информация между държавите членки в това отношение и то много бързо да започне такава ефективна. Защото ако само говорим за това, а не правим нищо на практика, няма да стигнем до никъде. Благодаря. Председателя. Последния от националните парламенти е от представителя на Малта. Thank you very much, sir. Thank you very much for all of you being here. Благодаря ви, благодаря на всички. Аз бях кабинетен министър и член на парламента на Малта и като министър съм председател на един от е, двата, ще председателам един от двата съвета, е, единия по правосъдие, другия по култура. Аз си отбелязах повечето от е, коментарите тук и бих искал да разделя изказването си на три части. Първата ще бъде съвсем кратка. Първата се отнася до работата на европейските институции – е, е, да, да, ще бъда кратък. Аз съм и нисък и ще бъда и кратък. Е, нещата върват заедно. Значи, първо, какво са направили европейските институции за след падамските разкрития? Бих искал да чуя какво ще кажат експертите за три, е, тройния подход. Единия е за е, съответната директива, по която работа ще приключи, надяваме се, в председателството на Малта. Второ, директивата за борба с изпирането на пари, криминализирането на изпиране на пари и е, министрите е, постигнаха широко съгласие по този въпрос на неформалния съвет по ПВР в Малта миналата седмица и третия е регламента за симното е, признаване на заповеди за е, обезпечение, за замразяване и конфискация на, на незаконно придобити средства и Разбира се, втората част от моето изказване са свързани с казаното от моя колега от опозицията. Той избра партизанския подход, така да се каже. Аз ще се опитам да бъда надпартиен, само ще кажа, че той е последният човек, който мога да говори, може да говори за добро управление е, по-добре е да отговори на някои е, животрептущи въпроси от дома, вместо да взема политическа позиция. И третия ми въпрос е, е свързан с някои коментари по, по адрес на Малта и нашия, нашите финансови услуги, нашия сектор. Е, за финансови услуги, е, трябва да ви уверя, че Малта има ефективна, здрава е, и силна, ефективен, здрав и силен финансов сектор. Е, в никакъв случай не трябва да се намеква тук, че ние сме някакъв вид офшор на, на, или някакво обежище. Е, е, в всички малтийски правителства в последните години са се стремили да спазват правилата, за да имат един сериозен и така достоен финансов сектор. Е, е, ние няма да водим, е, разбира се, тук разследване. Ще изясним тези неща, когато бъдем на посещението ни в Малта, на което са покани всички. Сега това бяха изказванията на колегите и имаме още 20 минути, в които да трябва да предвидим и възможност за експертите да коментират. сега втория тур изказващи се Дариус Розати, Фабио Демасти и след това докладчика и други колеги. Дариус имаш да думата. Координатор на фракция. Координатор на НП по панамските документи. Е, благодаря. Искам да благодаря на участниците и експертите за интересните идеи по въпроса за данъчното избягване и укриването на данъци. Имам въпрос към господин Пит но и другите експерти могат да отговорят. Всички говориха за ролята на така наречените посредници в процедурата на избягване на данъци. Тези посредници са счетоводители, адвокати, банки, но освен банките, които са регулирани отвън, всички останали групи ако в, са регулирани изобщо, са саморегулирани чрез кодекси за поведение. Според вас това достатъчно ли, достатъчни, достатъчно ли е това саморегулиране, а, за да обезкуражи посредниците да подпомагат а, незаконният приток на средства, от нов шорни сметки и така нататък. До каква степен трябва да мислим за външна регулация от страна на държавата за тези професии или поне на част от тях? Втория въпрос е свързан с опита на САЩ. В, в работата на нашата комисия по панамските досиета чухме, че САЩ са успели да намалят данъчните измами и укриването на данъци чрез така наречения закон ФАТКА. Това е за закон за чуждестранните агенти. Може ли да има европейски еквивалент на ФАТКА? Ще помогне ли това да се преборим с отрицателната практика? Следващ е Фабио Демази. Благодаря, господин председател. За Малта нямам кой знае какъв коментар, но като представител е, сега е, когато е, се твърди за една страна, че е данечен оазис и представител на правителството го отрича, разбира се, трябва да го приемем. Е, имаме данъчни картели в Европа, имаме банки, които е, имат вътрешни е, договорености и всъщност решават какъв да е модус операни на финансов, във финансовия свят, света на финансовия бизнес. Австрийското правителство и германското правителство всъщност се е, е, с, е, борят с е, е, именно това картелиране. Въпросът е, сега в парламента се води един дебат за тези тръстове, свързани с наследството. Смятате ли, че техните разкрития трябва да се публикуват, е, да се обнародват. Е, сега ние говорим за Панама, Бахамас и така нататък. Комисията е, е направила списък от е, тези подобни е, документи, за, по е, който да работи съответната комисия, но е, е, те просто се вият кафето и не, не правят нищо. На, на, на думи се следва законодателството, на практика не се прави нищо ние не трябва ли е, сами да анализираме е, тези явления тук в Европа и е, да предприемем съответните станции, когато има нарушения? Сега нашия съдокладчик има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на експертите. Всъщност, тук говорим за връщане на правомощия на държавите членки в областта на данъчното облагане, прането на пари и финансиране на тероризма. Днес виждаме, че глобализация и единния пазар дава инструменти в ръцете и на лошите. Ето защо имаме обща битка. Днес в Европа имаме проблем – Deutsche Bank е, беше глобена с половин милиард штатски долара е, за изпиране на пари. Така че ние трябва да укрепим своето законодателство. Освен това, Луи Мишел повдигна въпроса за европейско звено за финансово разузнаване. В Европейския парламент разговаряме с представители на правоохранителните органи и от тях разбираме, че няма сътрудничество, а то е необходимо. Второ, говорим за избягване на данъци. имаме група за кодекс за, кодек за поведение, а, но тя не функционира. Защото те работят анонимно в условията на секретност и не са в състояние да забранят трансгранични а, схеми. Какво как, как да държим своите членове в тази група отговорни а, за дейностите, които предприемат, да се спре да се спре онова, което спира данъчните приходи в бюджета на нашите страни. Благодаря. Следващията, моля по-кратко колегата от Белгийския парламент Люк Пае. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички изказали се. Заключенията на анкетната комисия ще бъдат полезни. Имам три въпроса. Първо на, към парламентаристите. Колко досиета са били отворени от панамските досиета? Говорихме за финансовите посредници, но също така има и а, организации, които са СОП, които са съветници на правителствата, а заедно с това те са а, финансови консултанти и други подобни. Трябва ли да се сложи край на тези интереси? Освен това, говорихте за европейското сътрудничество. Какво предлагате във вашата страна, за да вървим напред? Благодаря, казва председателя. Сега от Европейския парламент. Заповядайте. Господин Вегас. Благодаря. Говори се за възможността да се намали да се намалят резултатите преди данъчното облагане. Всъщност в Белгия законодателство осигурява много предимства за фирмите. Какво мислите за всичките правни възможности за укриване на данъци? Възможно ли е да се сложи край на данъчните предимства в Белгия? Подобни инструменти се използват и в други юрисдикции. И имам въпроси за това как се транспонират директивите в законодателството. Говоря конкрет, по-конкретно за Швейцария. Там се изисква информация само за касови прехвърляния над определена сила. И ако видим как се транспонират тези стандартни директиви, очевидно резултатът не е много добър. И накрая – собствениците, ползватели. На какво ниво трябва да се регистрират тези собственици? 10%, 25%, 5%? Може би да контролират 5%. И какви альтернативи или допълнителни решения може да предложите, за да се подобри ефективността на мярката? Наистина трябва да сме кратки защото а, имаме доста изказвания. Елиш Лайн има думата. Драги колеги, удоволствие да разговаряме с вас. Е, една размяна на мнение не е достатъчно. Трябва да работим заедно и за бъдеще, защото въпросите за данъчно избягане и укриване говори е, е от сред най-важните, защото когато лесно можеш да прехвърляш средства от една част а, на света в друга, а, ние трябва да а, адаптираме усилията си. Как може да бъде устойчив Европейския съюз в условията на данъчна конкуренция. От това ще загубят всички, меки предвид, че многонационалните предприятия плащат 0,005 5% от данъци. Следваща стъпка е провал на цялата система. Как можем да приемеме да приемем правителствата ни да се здрависват съвсем близо до тук и заедно с това се мамят едни и други. Също искам да кажа, че европейското измерение не е достатъчно. Трябва да се работи на глобално ниво. Затова искахме е, междуправителствен орган за данъчна администрация. Ана Гомеш, заместник председател. Ако на, гор, на национално ниво банковият надзор дава възможност се да контролират банките в Европейския съюз. привляка вниманието ви върху едно писмо, което получих от господин Андрея от Европейския банков орган. Ставаше дума за португалските банки в Ангола. Моят въпрос е за данъчната конкуренция между държавите членки. Виждаме проблеми с златните визи, продажбата на националност – това не е ли противното на това, което искаме да постигнем, когато призоваваме за европейски закон на ФАТКА. Всъщност ние каним корумпираните престъпниците в Европейския съюз. Последният изказва ще бъде Девид Кобен, координатор за ЕКАРЕ. Ако обичате кратко, защото искаме да чуем и отговорите. Благодаря, господин председател не искаме да насърчаваме укриване на данци или корупция, само че няма нищо лошо в данъчната ефективност. Идеята, че правителствата са добри, финансово справедливи, е, е глупава. Хората имат право да защитават активите си от неефективни, корумпирани, социалистически или несправедливи правителства. Не всички наследяват богатства, някои хора работ, трябва да работят за, за парите си, искат да могат да ги предоставят на децата си. Да накоплаците разхищават пари, правителството да разхищават парите на данакоплаците. Като че ли в Европейския съюз се смята, че правителството са винаги добри. Това не е право. Хората имат право да защитават активите си. Да не забравяме това. Има лов на вещици за онези, които са корумпирани. Това е справедливо. Само, че това не трябва да се използва срещу хора, които просто искат да се защитят. Миналия век, когато бяха конфискувани активите през 40-те години, това беше много неприятно. Хората имат право да се защитават от корумпирани и несправедливи правителства. Господин Колбър е координатор от групата Европа, свобода и пряха демокрация на ЕКАРЕ. Той вече се подготвя за данъчна конкуренция. Благодаря, дами и господа, за чудесните въпроси. Има още няколко минути. Ще бъда много кратък общ коментар. Тук са поставени два въпроса, които не са абсолютно равностойно. Първо, данъчна е, честност и е, прозрачност. Другия въпрос е данъчната хармонизация. ваше решение е да решите в каква последователност да решавате въпросите сега. Въпросите, свързани с данъчната честност и предотвратяване на прането на пари. Аз мисля, че с автоматичният обмен на информация, глобалния форум и ролята на ОИСР постигнахме доста. А, нещата свървят напред. Онези от вас, които си задават въпроса дали са ефективни тези органи, са прави. Да. ние разгледахме конкретни случаи, не просто направихме отметка в списъка, искахме да видим как стоят нещата на практика. Беше зададен въпрос и за саморегулирането. Аз имам лични съмнения дали това е полезно. Имаме пространно саморегулиране. Това въжи за банките, адвокатите. В много случаи това не функционира, защото информацията се предоставя на виновните. Така че тук има голяма въпросителна. Сега, по централния въпрос за прозрачността, собствениците, ползвателия е въпрос, по, който е доста специализиран. Тук възниква въпроса за посредниците. Що се отнася до адвокатите, има какво да се направи. Въпросът, повдигнат от Португалия, е разумен. Да, виждал съм сметките на Дос Сантош. И ако получиш 400 милиона от Сон Ангол и го разсъдеш на приятелите си, неща не изглежда добре, но правилата съществуват. Аз говоря за изпълнението. Правилата трябва да се прилагат. Няма нужда от нови закони. Португалия има нужните закони и на международно ниво има нужното законодателство. Имаше въпрос за свободата на предвижване на национално ниво. Това е тема, която се обсъжда от всички институции позволяваме националните държави място за маневриране. Понякога това е разумно, но понякога мястото за маневриране понякога може да се ограничи и аз съм за механизма на наблюдение след 3-4 кръга е, фокусът започва да се стеснява. Друг е, конкретен въпрос е свързан с, 20, с прага от 25% за фирмите. Това е въпрос, който беше зададен. Прави сте. А, разумно е да се прие... Да, може да има прак от 25% и да се мине под радара. Един много конкретен въпрос е свързан с правилата за наследство. Проблемът е, че в Европа имаме различно законодателство за наследство. В някои страни има минимум, който се предоставя на следващото поколение – и ако, ня... и ако някой използва офшорните възможности за заобиколяване на правилата, това не е честно. Други страни нямат подобни правила и разбира се е по-лесно да се създаде тръст. Ще спра до тук. Благодаря, Професор Пит е, също е, ще отговори и в писмен е, форма на някои от въпросите. Сега следващият ни оратор. Това коментара искам да направя. Относно досиетата, която бяха отворени в Нидерландия. 700 имена бяха идентифицирани и данъчните власти разглеждат в момента 150 конкретни случая. И в Нидерландия има сравнително високо ниво на защита и а, ще се а, а, приложат някои законодателни а, промени за справенето с тези адвокати. Око... относно 25% за а, собствениците ползватели, ние представихме една инициатива в парламента е, е, да се подложат на оценка всички собственици, дори под 25%. И цялата тази информация трябва да е достъпна за властите. Това е широко подкрепено в парламента. Благодаря, господин Лауи. Ще отговоря на въпроса на, на колегата от Португалия. 239 досиета са от отворени в тази връзка е, и е, в рамките на Панам... около 600 в рамките на панамските документи. Втори въпрос по е, закона за финансовите посредници, консултантите, The Big Four, четирите големи, правят съответния одит и данъчен съвет формират също е, те е, така търсят е, клиентела за своите фискални услуги. Мисля, че на европейско равнище най-важното е да говорим за регулаторната рамка. но във всички случаи ни трябва един общ е, списък на данъчните убежища. Е, е, колкото до португалския колега, имате основание. Белгия настоява за една реформа в това отношение, така че да се. Аз не съм привържник на това, е, източване на средства което, е, и лихви, което не е добре нито за Белгия, нито за съседните страни. Това, което ме изненада е тона и съдържанието. Е, но ако сравняваме а, Apple с а, жертви на Холокоста и от друга страна да сравняваме всички правителства в а, Европа с нацистския раз, режим, говори само по себе си. Все още обаче е шокиращо, когато го чуя в, на обществено, в обществен форум, както е това място. Е, да, а, мисля, че това са 9 цифри. А, а, а, местния номер съдържа 9 цифри, които трябва да се публикуват в Австрия и в Германия в официален вестник, така че И така че това не е толкова а, а, а, секретно и няма проблем да бъде а, представено. А, а, сътрудничеството по, по прозрачността и а, искам да коментираме това. Чувам а, данъчно убежище много често. А, мисля, че всъщност това не са положителни понятия. Трябва да ги наричаме с истинските имена. И това. Това са, това са места за а, изпиране на пари и трябва да ги наричаме с истинските им имена. Благодаря много. Благодаря за това съдание. Отговорите ще бъдат отразени в, един, в протокола. От господин Куба не разбрах изказването, защото той говори е, доста високо на матерния си език. Е, благодаря най-сърдечно на всички, които участваха, които присъстваха. Мисля, че това беше едно добро заседание е, благодаря на, е, и ще дам сега обратно ръководството в ръцете на комисията ЕКОН. Благодаря. Thank you very much uh, for this very interesting first session. Благодаря много. Сега преминаваме А, е, почивка две минути. Даваме две минути почивка и след това преминаваме към втората сесия, която е за Банковия съюз, съюза за капиталовите пазари и единния пазар за финансовите услуги. Много кратко, не напускайте стаята.